Bene, buongiorno a tutti. Eh, Добър ден. Много се извинявам, че малко закъснях. Е- Надявам се да наваксаме времето, което, за съжаление, ви накарах да загубите, очаквайки ме. Отново се извинявам. Е, моля за тишина, защото ще има гласуване. Преди това кратки съобщения на председателя. Моля ви седнете, за да започнем съответствие с член 192 параграф 2 от регламента, координаторите имат възможност да вземат решение за разпределението на становища и доклади, както и решения, свързани с процедурата, която се следва в комисията, както и годишната програма на комисията. Председателят Бузек, липсата на офиса, на, на бюрото, реши, че трябва да се направи една конференция на мрежата Сахаров. Това е една мрежа, която свързва всички лауреати на премията Сахаров. Тази е, конференция ще се занимае с различни теми, свързани с защитата на правозащитниците. Ще бъде на 23 ноември от 11 часа. За това трябваше заседанието на нашата комисия да бъде преместено, защото точно тогава трябваше ние да имаме заседание. Така че заседанието на комисията по външни работи в тази седмица ще бъде на 22 ноември сутринта и след това и след обяда, т.е. Цял, е, цял ден и на 23 ще завършим на 10, в 10.30, за да можем да дадем възможност тази зала, която използваме, е да бъде е, оправена за конференцията на лауреатите. Ще ви бъде изпратена, разбира се, и програмата за тази, на тази конференция. И така, сега вече преминаваме към операция гласуване. Моля да извадите картите си, да ги сложите в машините за гласуване. Давам ви секунда да се подготвите. Няколко секунди преди началото ще прекъсна. И така, започваме. Първо ще гласуваме по настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 който е разделен на две части. Първа част за моля, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, мисля, че бе отхвърлена втората част. Нека да направим проверка по втората част, за да ви поясня. Втората част е свързана с думата conditional. Втората част. Моля, гласувайте електронно. Започнете гласуването по втора част. Гласуваме за думата conditional или условен. Кюжа. Прекратете гласуването. 24. Е, 24 против, 30 за, одобрена. Преминаваме 25-то изменение с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 26, 27, и 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, не е ясно. Моля ще гласуваме електронно по 30-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 29 против, 25 за, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към устно изменение 1. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се. Не е ясно, затова ще гласуваме електронно по 41 изменение. Моля ви хубаво да вдигате ръка, когато гласуваме а, на ръка, тъй като не ми става ясно. Прекратете гласуването. Ето, 34 за, 19 против. Даже има голямо мнозинство. Приема се. 42 и 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Добре, искате електронно гласуване. По 44 гласуваме електронно. Гласувайте. Прекратете гласуването. 25 на 31 приема се с малко младсинство. 45 са. Против. Въздържали се. Приема се 47 за. Против. Въздържали се. Мисля, че приехме. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против Отхвърля се 50 за. Против. Не е ясно. По 50, моля ви да гласуваме електронно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 28 на 28. Ето, затова не ми беше ясно. 29 ли? Да. Слушам ви. А, алора, еко, кламороза. грация по questo... Много ви благодаря за този а, голо дуспа в последната минута. Прим... С един глас за се приема. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Добре, 51. Гласуваме електронно. 51. Започнете гласуването. Вие сте за, добре, ще добавим вашия глас и пак печелите. Пак Дуспа имаме госпожа Ятен Маки, която е централен нападател. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против Въздържали се? Не е ясно по 54. Моля ви, гласувайте по 54 електронно. Ci sono ancora... Има четирима колеги, които още не са гласували. Явно се разсейвате. Един сега не е гласувал. Хубаво, прекратете. Добре, ето и той гласува вече. 29 на 28, значи 30 на 28. Приема се. Осми компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63. Не, 62 казвате вие. Добре. Електронна проверка по 62. 62. Прекратете гласуването. 28 на 29. И един плюс глас, значи с два гласа преминава. 63. За. Против. Приема се. 64. Не. Добре. 65. За. Против. Въздържали се, приема се. 67 за. Против. Въздържали се, приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Не е ясно по 68, затова моля гласувайте електронно. Sì, adesso hanno votato tutti. Всички гласуваха, прекратете гласуването. 29 против, 28 за, но се прибавя гласа, който сега ще бъде електронен. 29 на 29, значи не минава. С един глас не минава, тъй като са равни гласовете. Отхвърля се. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десети компромис. За. Против въздържали се, приема се. 71. За, против, въздържали се, приема се. 72. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. 76. За, против, приема се. 78. За, против. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно по 78. Прекратете гласуването. 29 за, 30 против, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Компромис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 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имаме едно устно изменение по изменение 96. Някой ще ни го поясни ли или аз да го а, прочита? Господин Кирилов, искате ли да поясните това, което ще гласувам или аз да го направя? Благодаря ви, господин председателю. Имам едно устно изменение, което се занимава с това, че имаше положителни новини за потенциално споразумение с Туркменистан и Азербайджан и Европейския съюз, що се отнася до транскаспийски нефтопровод. Там се казва, подчертава въж значимостта на този проект за енергийната сигурност на Европейския съюз и изразява подкрепата си за усилията на Европейската комисия да реализира този проект. Също така отбелязва желанието на Туркменистан да подпише споразумение. Допълва всъщност вашето изменение. Госпожо Кил Нилсен, искате ли да се изкажете, тъй като това добавя към вашия текст, а не го... Групата на зелените не подкрепя това устно изменение. Добре, тогава обаче няма да го включваме, няма да се гласува даже. Продължаваме към 97 мо изменение.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 е, мисля, че го отхвърлихме, но е добре да гласуваме електронно, тъй като не е ясно. Гласуваме по 105. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. 29 на 30. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за. Против въздържали се, приема се. 108, извинете, 109 за, против, не е ясно. 109 електронно гласуване, моля. Прекратете гласуването. Ето. Ябълката е идеално разделена на средата, значи не минава. 110-111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 Въздържали се. Отхвърля се. 118 за. Против. Не е ясно. 118 електронно гласуване, моля. Прекратете гласуването. 25 на 34. Приема се. 16. Компромис за. Против въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 125. Извинете почнах с друга цифра. Добре, 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129 за. Против. Въздържали се? Приема се. Тук има едно устно изменение, което би искало, а, което ще бъде обяснено от докладчицата, госпожа Кил Нилсен. Ah. Не съм аз. Извинете, добре. Мислех си, че сте вие, извинявайте. Благодаря, господин председател. Stresses that the following countries, uh, specific paragraphs, съдържа списък от следните важни въпроси, но не предоставя пълен, изчерпателен анализ на трети страни. Bene, е un chiarimento, una precisazione. Добре, това беше едно пояснение. Има ли някой, който е против? Няма. Никой не е против. Чудесно. Одобряваме ли го? Не, добре, ще го гласуваме. Е, анблок. Устното изменение. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Е С устното изменение, устното изменение ще бъде вписано в текста за гласуване. Добре, с устното изменение. Прекратихме гласуването. Много хора ги няма. Или поне не гласуват. Още десетина депутати. А, добре, ето гласувахте. Прекратете гласуването. Голямо мнозинство, 59. Преминаваме към 132. 132. 132 за, против, въздържали се. Не е ясно. 132. Електронно гласуване. Много се извинявам, но не си вдигате добре ръцете. Прекратете гласуването. 27-29. Е, два гласа и да ги бяхте вдигнали, нямаше да ги видя. 133 за против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138-139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, Искате контрол. Добре. 138, 139, идентични. Моля, гласувайте електронно, за да контролираме. Прекратете електронното гласуване. Има един депутат, който не е гласувал. 29 за, 28 против. А, той е въздържал се. Добре, минава. 140 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 142 за. Извинете, сбърках, казва председателя. 141 за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Електронно гласуване. Прекратете гласуването. Ето. Така е, 29 на 29. Един въздържал се. Добре, пада. 142. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143. Има разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146. За. Против. Въздържали се. Приема се. 147. За против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 154 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 Добре, електронно гласуване по 155. Отново, за да проверим. Прекратете гласуването. 29 на 29. Така че пада. 156 за. Против. Е, предполагам, че мнозинството ще е същото. Добре, електронно гласуване по 156. Очаквам същия резултат. Днес работа ми създавате, защото се наполовина и всичко трябва да а, прегласуваме. Аз трябва да гледам с четири очи. Трима депутати не са гласували. Не искате да гласувате. Добре, не гласувайте. Прекратете гласуването. 27 на 30. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158. Отделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 159. За. Против въздържали се, приема се 160 за, против, въздържали се, хвърля се 161 за, против, въздържали се, отхвърля се 162 отделни части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 163 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 165. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 169. Добре, ще проверим. 168. Моля, гласувайте електронно по 168. Този път само един не гласува от вас. Прекратете гласуването. 26 на 29 приема се с трима въздържали се. Продължаваме. 170 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. 170. Отново гласуваме електронно. Прекратете гласуването. 26 на 29 приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174. Искате по 172 ли? Добре, 172 е електронно гласуване, проверка. Прекратете гласуването. 37 на 22. Приема се. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100... Моля ви, вдигайте си ръцете. 174 електронно гласуване, проверка на предходния вод. Моля ви, вдигайте високо ръце, иначе губим време. 174 беше това. Прекратете гласуването. 26 на 32. Приема се. 175. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. 175. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 32 на 27. Отхвърля се. 176, 77 идентични за, против, въздържали се, приема се. 180, 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183, 184, искате 182 проверка. Добре, проверяваме 182. Моля, гласувайте. Има трима колеги, които са си сложили картите, но гласуват. Така или иначе прекратявам гласуването. 25 на 29 приема се. 183, 84, 85 идентични. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. 183, 184 и 185.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 Прекратете гласуването по пето изменение. 25 на 34. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против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 За. Против. Въздържали се? Не е ясно. Инта 2. Моля, гласувайте електронно. Прекратете. 24 на 35. Приема се. Инта 3. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Инта 9. За против, въздържали се, приема се. Инта 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 22 за, против, въздържали се, приема се. 9-1 за, против, въздържали се. Мисля, че го приехме. 9-2 за, против, Въздържали се, приема се. 9-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-5. Какво искате? Електронен? Добре. По 9-3 електронна проверка. Chiusa la votazione sul DV3. 24... Не, 34... 24 на 34. 9 За. Против. Въздържали се. Не виждам добре. Моля, гласувайте електронно по 95. Funziona. Ah, Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. 35 а 23 е апроват. 35 на 23 приема се. Не се гласува по 6, защото компромис 5 го приема. 97 за. Против. Въздържали се приема се. 98 за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 Е, Имаме проблем с машината за гласуване. Трябва да се направи ресет, а това, за това са нужни няколко минути. Ако искате да пробваме пак с вдигане на ръка, но е компромисно тогава. Докато правя това, гласуваме по нещо друго. За 9.12. Хубаво вдигайте ръка.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 Ci sono delle astensioni? Има ли въздържали се? Добре. Трима. Четирима. Добре. Като че ли 27, 25, поне така на първи поглед изглеждат нещата, но надявам се добре да сме ги преброили, защото са само два гласа разликата. Ако искате пък да изчакаме електронна проверка, ако никой няма нищо против, да продължим напред за два гласа, все пак може да се сбърка. Добре, продължаваме. 9.14 за. Против. Този път се приема. 9.15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Не, 9.17 не се гласува. Из... Да, но тук трябва да се гласува електронно. Това е ця... цялостния доклад с всички изменения, които приехме. Bene, allora, per non perdere... За да не губим време, предлагам аз, окончателното гласуване по доклада да бъде направен, когато мине ресета на машините. И затова нека да минем към а, следващото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 Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Не. Добре. Добре. Изменение 11. Електронна проверка. Прекратете гласуването. 43 на 15. Отхвърля се.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 така, 16 падна, защото е в компромиса. Ако има неточност при превода, аз трябва да кажа, че аз лично казах 17. И го отхвърлихме. 43 на нещо си. Така че сега 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. За Добре, 20 кон... проверка. Моля, гласувайте по 20. Кюза la votazione. Прекратете. 23 на 35 приема се. Извинете ме, но явно не съм видял добре вдигнати ръце. Приема се. 21 за. Против въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. И сега 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, не е ясно. Моля да гласувате по 5 електронно. Ма колега, който не гласува. Добре, прекратете гласуването. 28 на 31. Приема се. И така окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Винаги има колеги, които не гласуват. Сложили са си картата и не гласуват. Добре, прекратяваме. 56 за, 0 против. Чудесно. Сега трябва да гласуваме по електронен път резолюцията за стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Както знаете, ние гласувахме, защото не работеха машините. Моля, гласувайте електронно по предходната резолюция. Както знаете, заради машините ние гласувахме. 59 карти, 56 човека гласуват. Чакам ви няколко минути. Моля ви, гласувайте картите са ви в машините. Прекратете гласуването. 49 за, 4 против. Никой не се е въздържал. Браво на докладчика. Две минути пауза и ще продължим. Eh, Благодаря ви, не забравяйте картите си за гласуване. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Prego i colleghi. Благодаря. Моля да заемете местата си. Ще преминем към точка 6, а именно бюджетен контрол върху финансовата помощ на Европейския съюз за Афганистан. Докладчик по становище е госпожа Анели Яденмаки. Колегите направиха предложения за изменения. Както ви е известно, известно това е становище за водещата комисия по бюджетен контрол. Искам да дам думата сега на докладчика, за да може да ни запознае с актуалното състояние по нейното становище. Благодаря, господин председател. Международната общност присъства в Афганистан от 2001 година. Милиарди долари бяха обещани и предоставени на страната, но срещу тях бяха послучени съвсем скромни резултати. Ситуацията с сигурността е една от причините. Това се отразява на ефективността на помощта. Много от показателите за развитие не показват а, съществен напредък. Основното предизвикателство на помощта ни за Афганистан е, че тя не винаги достига до бенефициентите, за които е предназначена, именно до афганците и афганското общество. Често критикуваме афганците за корупция, понякога това е основателно. Трябва обаче да признаем, че ние също не сме съвършени. Наложително е комисията и цялата донорска общност да обърнат повече внимание за примахване на междинните звена и прекамерните разходи. Искам да настоя за създаването на централизирана база данни, както и за оценка на това колко струва и каква е ефективността на помощта. До сега няма надежни актуални данни. Липсата на такива данни подкопава ефективността на помощта, както и прозрачността. И искам също да подчертая накрая, че е необходимо Европейската комисия да настоява за своевременна и надежна информация за използваните средства и за постигнатите резултати. Господин председател, искам да подчертая, че ако продължи помощта, тя трябва да се предостава в бъдеще на онези органи, които е преценено, че действат по прозрачен начин, не могат да се предоставят средства, без част от тези средства да отиват за създаването на нужния капацитет. Уважаеми колеги, получих 24 предложения за изменения. Радвам се, че много от тези изменения са в подкрепа на основната линия която следваме, а именно примахване на корупцията и подобряване ефективността на помощта. Аз също направих предложение за изменения заедно с докладчиците в сянка. Тези изменения засягат подобряването на отчетността и прозрачността, както и регионалното сътрудничество и примахването на отглеждането на опиуми. Искам да благодаря за отличното сътрудничество. Господин председател, очаквам да чуя допълнителни коментари по становището, както и за представените изменения. Благодаря. Господин Арлаки има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с факта, че Становището отразява развитието на финансовата помощ и на развитието в Афганистан. И искам да подчертая, че това становище отразява и позицията на отделните политически групи. Сега, по отношение на анализа на, Европ... на помощта за Афганистан, тя се основава на доклада, който беше одобрен преди около година в парламента. Становището подчертава много ясно факта, че има огромен проблем с корупцията в Афганистан и помощта, която остива в Афганистан. Начина по който афганистанците използват средствата, които им даваме. И всъщност прахосват международната помощ. Това е потвърждение на позицията, че парламента, е, която парламента одобри преди година, ние, за съжаление, не видяхме послед... Е, последващи действия от съвета и комисията. И това допринася до... за трагедията, трагедията в Афганистан днес. Аз бих искал в подробности да обсъдим ситуацията в Афганистан. Ще се видим с делега... ще се срещнем, би трябвало да се срещнем с делегацията в... за Афганистан, за да обсъдим ситуацията в страната, особено по отношение на сигурността. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Ние всички знаем в тази зала, че е, помощта за Афганистан от Европейския съюз, от държавите членки и от трети страни, тази помощ е един непрекъснат процес. Тази помощ Е, афганистанците имат нужда от тази помощ и ние сме отговорни за това какво ще се случва в Афганистан в бъдеще. Аз няма да повтарям преждеговорившите колеги. Този документ е един правилен документ, това е един добър доклад. Благодаря на докладчицата за доброто сътрудничество. Повечето политически групи са съгласни с тенора на този доклад. Ние изработихме общи предложения за изменение и това е символ за това, че сме на едно мнение. Едно нещо обаче искам да подчертая. Предложение номер 14 за мен е много важно. Тук става дума за финансовата помощ от Европейския съюз. Е, тази помощ трябва да се координира с други страни, а именно с Япония и най-вече с Япония и с Штатите, защото те са основните донори след Европейския съюз. Важно е средствата да не бъдат прехосвани, а да се използват разумно. Благодаря. Няма други колеги, които да искат да се изкажат. Извинявайте, извинявайте, не ви видях, казва председателят. Госпожа Лезинг, вие аз наистина не съм често в тази комисия, но благодаря, благодаря господин председател, че ми давате думата. Още веднъж искам да кажа, че аз и моята политическа група още от самото начало бяхме против войната в Афганистан. И в тази комисия съм се изказвала вече точно в този дух. Лошо е, че тази война върви ръка за ръка с нарушение на човешките права и се аргументира с борбата срещу тероризма. Нито тероризма беше преборен, нито човешките права бяха опазени. Доклада според мен е балансиран. Благодаря за това, но аз имам един, едно предложение за изменение. Това предложение подкрепя изискването на Европейския съюз средствата, които идват от него, да се използват за граждански цели, за обучение на полицай. И когато говоря за полицията, искам да обясна. Аз подкрепям логиката на госпожа Етематеки. Трябва да разберем какви са режимите, които подкрепяме, защото а, полицаите много, много е възможно те да се обърнат срещу собствения им народ. Полицията в, от, в Афганистан, хората много се страхуват от полицията. Благ, председателят, благодаря. Е, докладчицата не желая да вземе думата за заключителни слова. Е, искам да кажа тогава само, че крайният срок за измененията е 29 септември 12 часа, а ние ще гласуваме доклада на 20 октомври. И с това днешната работа приключи. Утре сутринта ще се видим отново в 9 часа. При закрити врата ще протекат нашите заседания. До утре, приятна вечер!